Моля, заемете места. We start. Започваме с гласуването. Yes, please. Yeah. Mr. Audi господин Оди, имате думата. По процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да говоря по член 146-148 от вътрешния правилник за многоязичието и влушаването на многоязичието в Европейския парламент. Имаме резолюция по работната програма на Европейската комисия, плюс измененията от 18 до 29. В 12.40 не бяха все още преведени на френски. Много се влушава качеството на езиковото многообразие в Европейския парламент. Благодаря, казва председателя. Weźmiemy то под uwagę Благодаря. Взимаме го в предвид ще останем бдителни, за да имате превод на време. А сега, по последната процедура, гласуваме доклада на господин Бъге за мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата. Обучение през целия живот. Моля, гласувайте. Трябва да имаме квалифицирано мнозинство. 3, пети. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравявам господин Беге, нашият докладчик по темата. И искам да ви благодаря за вашите усилия в изготвянето на документа. А сега Гласуваме проекта за общо бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година. Изменение едно. По именно гласуване, моля гласувайте. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха?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 Отхвърля се. Изменение 13. Господин Шулц иска думата по тази точка. Благодаря, господин председател. Господин председател, за изменение 13 искам да кажа следното от нашата политическа група. Това е едно изменение, подадено от наш колега Геранг Ферм. Ние не сп... То беше отхвърлено, но а, политическата група на зелените отново поде това изменение. Ние ще се въздържим при гласуването ние се споразумяхме с зелените. По принцип сме на едно мнение, но решихме, че не искаме да е, даваме ново изменение. Но това е пункта, който ние всъщност подкрепяме. Това е данъка върху финансовите операции и се надявам в следващите дни нашите колеги да ни подкрепят. Добре, да се върнем към гласуването. Изменение 13. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Дами и господа, а сега Европейският парламент отхвърли всички изменения на позицията на съвета от 10 декември по проекта за общия бюджет за 2011. По параграф 2 от резолюцията, а, която ще приложа веднага, ние ще заличим изречението в променената версия, когато гласуваме бюджета за 2011. Защото няма промени, защото всъщност ние не приехме никакви промени. И така, сега подлагам на гласуване на резолюцията, която може да бъде изменена, ако желаете, в време на самото гласуване. А пак има процедурен въпрос? Госпожа Ядрежевска. Благодаря, господин председател. Мисля, че дължа едно изречение обяснение. Гласуваме без промени, защото те са всъщност идентични с становището на Комисията по бюджета от миналата седмица. След 9 месеца преговори бяхме приели този текст и искам да използвам дадената ми възможност да благодаря на всички от парламентарните комисии. Благодаря ви. Благодаря на всички докладчици. Благодаря за доверието което а, ми давате, за това ми гласувахте, за да водя преговорите за бюджета. Благодаря, че той ще може да се приложи от януари следващата година. Proszę е, пайства, więc бюджет приели... Благодаря, дами и господа. Приехме този бюджет без никакви изменения. Всички изменения бяха отхвърлени. А сега пристъпваме към гласуването на резолюцията. ще гласуваме доклада на госпожа Ядрежевска за проекта за бюджет 2011. Всички раздели. Изменение 2 и 4. Разделно гласуване, две части. Кой е за първата част? Против? Кой се въздържа? Приема се. Втора част. За. Против. Сдържали се. Ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Че сте гласували? Замикам. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. За. Против? Въздържали се? Трябва да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отново проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега целият текст, проекто резолюцията, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се текста. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu spraw... Поздравявам докладчиците, госпожа Ядрежевска и госпожа Трюпел. А сега ще дам думата на съвета. Monsieur le Président, господин председател, дами и господа депутати. Парламента одобри позицията на съвета по бюджет 2011 без поправки. От името на съвета мога само да се поздравиме относно споразумението по бюджет 2011. Благодаря. Дами и господа, Нека да направя едно изказване. Bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. One jest ważne. Pier... Dami gospoda, Um мога да кажем, искам да кажа нещо. За пръв път приложихме процедурата, залегнала в Лисабонския договор миналата година. Приложихме упростената процедура, докато тази година приложихме процедурата, залегнала в Лисабонския договор. Приехме предложението на, пози... на комисията от 26 ноември 2010 година. Бюджет... Бюджетната процедура е изчерп... изчерпана по силата на член